Добър ден, колеги. Започваме заседанието с известно закъснение днес, защото първата точка се отменя. Започвам с съобщение на председателя. Ще започнем с точката за операция София. Сега първо по съобщенията приемане на дневния ред. Предвидени са три промени. Четвърта точка е информация от комисията за преговорите с Египет, Израел, Алжир, Йордания, Ливан, Марокко, Тунис и Турция по международните споразумения за обмен на лични данни с Европол се отменя за следващото заседание на комисията на 11 април. Точка 7. Приемането на проект становище по, заклю... по сключването на споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и, европейск... и Европейската общност за ядрена енергия се отлага за 11 април. Точка 9. Приемането на проекта за доклад за общи стандарти и процедури в държавите членки за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети страни се отлага за следващото заседание. Ако няма възражение към дневния ред, той ще се счита за прият. И днес имаме превод на всички, за изключение на датски, харватски, малтийски и ирландски, делегирани и делегирани актове и актове за изпълнение. По делегираните актове на 27 март двете измерения, внесени от комисията Либе, за делегирания акт за изменение на регламента, създаващ фонд за вътрешна сигурност, инструмента за финансова подкрепа за външни граници и визи и за делегирания акт на комисията за изменение на регламент, създаващ фонд за обежище, миграция и интеграция бяха приети от пленарната зала с ясно мнозинство. Следователно, двете двата делегирани акт на комисията не могат да влязат в сила. На трето място, в 4.30 е, днес ще има гласуване. Моля, набавете си електронните карти за гласуване. Преминаваме към първата, към първата точка в дневния ред. Приемане на протоколите от заседанието на 6 септември, 26 и 27 март, 18 октомври, 29 септември, 6 септември, 26 април, 27 Февруари 20 февруари, ако няма възражение, протоколите ще се считат за прияти. Колеги, стигаме до точка 9. Въпрос, който всички ние искахме да обсъдим, новия мандат за операция София. Въпрос, който вече обсъдихме но искахме да, да го обсъдим с заместник генералния секретар на Европейската служба за външна дейност Педро Серано. Добре дошъл. Ще имаме възможност да разгледаме въпроса по-задълбочено. Също така обърнахме се с молба към румънското председателство да изпрати представител. Те не успяха да го направят. Това е разочароващо особено с оглед на по-широкия контекст, който Педро се съгласи да обсъди, макар и не в много големи подробности. И така, колеги. На 29 март съветът реши да продължи операция София до 30 септември 2019 година. Пак да ви напомня, основният мандат на операция София е да подпомогне дейността на Европейския съюз за пресичане на бизнес модела на трафикантите на мигранти и хора в Южното Централно Средземноморие. За тази цел Либи се обучават служители на либийската грани, брегова охрана и военноморски сили. Ще помоля господин Серано да ни представи своите становища по операция София и връзката с дейността на работата на Европейския съюз. Заповядайте. Добър ден! Благодаря, господин председател. Много се радвам, че съм тук в този важен момент да обсъдя този въпрос. Вие самият казахте, господин председател, ситуацията в Либия в момента, по-конкретно около Триполи, е доста сложна. Водят се военни действия под ръководство на Либийската национална армия, под ръководството на господин Хафтар. Миналата седмица той обяви намерението си да влезе в Триполи и да го окупира. Заместник председателят Могерини координира дейността с, с генералния секретар на ООН и е, министри на Г7 това е въпрос, който по всяка вероятност ще се обсъди в Люксембург на седанието на министрите на външните работи. Ситуацията е много динамична. Не знаем какво, какъв точно ще бъде изходът. службата за външна дейност и върховния представител подчертават многократно, че решението не може да бъде със сила и че трябва да се възобнови процеса на преговори под ръководството на ООН и специалния представител на генералния секретар на ООН Голодин Салами. Както знаете, той беше организирал национална конференция, която трябваше да се проведе в средата на април, така че бяхме постигнали напреда към събирането на различните страни на едно място, за да се намери отговор на нестабилността в Либия и оттам нататък да се премине към избори, с които да се осигури стабилност на процесите. Действията на генерал Хафтар през... промениха тези планове. Тази сутрин имаше сражение в града. Всъщност е в самия град, в покрайнините. И може би е засегнато летището, не международното. Това е последната информация, която получих преди да дойда тук. Така че призивът за намаляване на нивото на ескалация се отправя от цялата международна общност, това число и съвет за сигурност на ОНЕ, който заседава в края на миналата седмица. Ето така стоят нещата. Не може да има решение с, сила в Либия има фрагментарност, Въпросът за контрол върху, за контрол върху територията е крайно неясен. Използват се различни въоръжени групи. За съжаление не мога да ви дам повече информация. Ситуацията ще продължи да се развива и се надяваме, че тя ще се развие по такъв начин, че международната общност да се възстанови процеса на преговори, особено да се сложи край на враждебните действия, особено в Триполи, гъсто населен град, където има опасност от много жертви по операцията София. Сегашната ситуация говори за необходимостта от силно присъствие в Централното Средземноморие. Когато беше създадена операцията, основният мандат беше да се защити живота на мигрантите чрез борба срещу мигрантите. Това беше основният елемент на мандата. От тогава насам мандатът се разшири и сега включва спазване на резолюцията на Съвета сигурност на не за оръжейното ембарго, както и борба срещу незаконния контрабандата на петрол от Турция. По първия елемент за борба срещу трафика на мигранти, трафикът чрез, през Централното Средземноморие спадна чувствително от 2016 година насам. В момента той е спаднал с 94% в сравнение с същия период на миналата година. Само 400 души са стигнали до Италия а, с помощта на трафиканти. Това се дължи не само на операция София. Тя даде сериозен принос за ограничаване на този трафик, но е, основ... Много важен фактор е политиката на Европейския съюз, работа с страните по происход, е, транзит и като работим колкото може повече с ВКБОН и МОМ, за да не допускаме злоупотреба с е, правата на мигрантите в Либия и да се подобрят условията да, ня... да бъдат изведени хората от Либия да не са в центровете за задържане. Европейският съюз чрез различни програми е помогнал на 43 000 души да се върнат у дома и са евакуирали 330 000 беженци чрез програми за подпомагане и съвместна дейност с ВКБО и МОМ. Но политиката е комплексна, но един от елементите е борба срещу бизнес модела на трафикантите и биз... операция София даде сериозен принос чрез морски операции и като се се осигурява разяснителна кампания чрез координационните центрове за спасителни операции. Също така, като се помага на либийската брегова охрана не само да спасява а, мигранти, тъй като много души бяха спасени. Самата операция няма мандат да извършва спасителни операции, но тя трябва да извършва това в съответствие с международното право, международното морско право. И мисля, че успя да спаси 43 000 души. Сега мандатът, подновяването на мандата. Решението беше взето на 26 март и мандата е удължен до за период от 6 месеца. Защо? Това е същ... Е, мандатът не се е променил. Същия мандат с трите направления. Съветът е, също така се съгласи временно да преустанови спасително-издирвателните дейности. Защо? Защото няма съгласие за това къде да бъдат транспортирани спасените лица. Първоначално те трябваше да бъдат заведени до италианските пристанища. От е, миналата година Италия отказва да ги приеме и от август е, върховният представител представя различни варианти на държавите членки, за да се преодолее тази трудност. За съжаление, няма споразумение. Това не е част от, сама, от мандата на самата операция, но когато си в морето, трябва да знаеш – какво да направиш с лицата спасени в съответствие с международното право. В момента няма съгласие. Държавите членки се съгласиха да продължат мандата, като преустановяват е, изпращането на морски съдове и търсят е, решение на това къде да бъдат е, закарани спасените лица. Също така постигнаха съгласие за намаляване на някои от отрицателните последици, да засилят наблюдението по въздух. Това е много важна част от всяка операция за спасяване по море. И също така да засилят дейностите за наблюдение на брега за, за дейност, по-конкретно по дейностите на лицата, обучени от, в рамките на операция София. Решението за подновяване на мандата също така предполага във всеки един момент може да се преразгледа мандата и да се предоставят допълнителни указания във връзка с всички нови обстоятелства. Временното прекратяване има едно сериозна, една сериозна последица, т.е. всяка държава членка е наясно с това какви съдове могат да бъдат изпратени при съгласие в Комитета за политическа сигурност. Мисля, че в момента нещата стоят по този начин. Ще спра до тук като стъпителни думи, но, с, но ще се радвам да отговоря на въпросите ви. Междувременно влязаха колеги в залата. Благодаря ви, господин Серано, за присъствието. Въпросът е много важен за нас. Благодаря ви за това, че ни представихте и контекста, по-точно ситуацията в Триполи. Мисля, че всички колеги искат да се изкажат, но до сега бяха изразени доста безпокойства. Затова сте и тук всъщност. По въпроса за София има решение да не се изпращат морски съдове, да не се укрепва наблюдението по въздух. Казахте, че 150 хиляди души са били спасени до сега. София замества Тритон и Посейдон – Всички задават въпроса. Ако корабите бъдат заместени само с военно наблюдение, всичко се оставя на либийската гранична и брегова охрана. Как ще се реши основния въпрос, а именно в крайна сметка ще загинат повече хора. Мисля, че това е въпрос, който и други колеги ще зададат сега за ситуацията в Либия. Може би въпросът ми е наивен, но как гледа службата за външна дейност този процес? Дали няма да се увеличи броят на лицата, тръгващи от Либия? Това няма ли да засили натиска? Но ако това стане, ако това се случи, как ще се справим с хуманитарната ситуация, политическата ситуация? Труден въпрос. Очевидно някои ще злоупотребят с ситуацията. Имате ли политическа и хуманитарна гледна точка към този въпрос? Сега Юдит Сърджантини е първата, която има думата. Благодаря, господин председател. Спомням си, когато Кадафи беше отстранен от власт, много африкански мигранти, които работеха в Либия, бяха изтласкани в морето на лодки. Те не отидоха доброволно там, просто ги изтласкаха на тези лодки и имаше голямо брожение. Сега Хафтар приближава към Триполи. Нали на лице риска да станем свидетели на нежелани мигранти, е, които ще имат е, нужда от е, безопасно място. Не говоря само за африканци отвъд Сахара, може и да са либийци. Как може хем и да искаме София да действа, хем да няма лодки? Това е леко цинично. Не можем да казваме, че само оборудването се е променило. Няма ли на лице риск като този през 2011 година, когато хората бяха изтласквани на лодки, защото тогава на африканските мигранти се гледаше като на дневници от страна на Кадафи и трябваше да напуснат страната. Какъв е риска, освен това, да се стигне до бягство от страна на либийски граждани? Разбирам, че ще има и самолети в рамките на операция София. Те ще гледат къде има лодки, които трябва да бъдат спасявани в бедствено положение и информацията ще бъде прехвърлена на един център в Триполи. Тоест ще се подпомага на либийската брегова охрана, независимо от това какво ще стане с Хафтар ще се помага, за да може да се спасяват хора от морето, хора, които може би са избягали от нещо в морето. Кажете малко повече по този въпрос. Значи от една страна помагаме на либийската брегова охрана да върне хора на сушата в лагерите за задържане. Така стоят нещата по-настоящем. Може да се стигне и до по-тежко положение обаче. Можем да подпомагаме либийските бунтовници или някаква друга форма на армия, хора, които е, ще се присъединят, може би, към Хафтар. Ще им помагаме на тях да спасяват хора в кавички и да ги връщат е, на сушата. Не е ли момент да премислим, защото ако започне още една гражданска война или ако се задълбочи гражданската война, е, това може би ще е най- тъпото решение, е именно да се разположат вашите съдове близко до Либия. Едит Марк Остер. Благодаря, Клод. Благодаря за тази презентация. Необходимо е да се подчертае, че след спирането на София и след обвиненията и подвеждането под отговорност за някои частни организации, които помагат на мигрантите в морето, има сериозно развитие. Има хуманитарна криза. Знам какво се случва в Либия. Може би хуманитарната криза ще се задълбочи. Роберто Тюла, един театрален директор, каза какво смята по въпроса в едно интервю. Да приемем, че има лице, което се е удавило и в джоба му се намира дипломата от университета, което, който той е завършил това лице. Да кажем, че това лице е с много добро образование, само че вместо да се ползва от познанията си свързани с различни философии, например, то ще попадне в ръцете на Орбан, Салвини и така нататък. Дайте ми отговор. Какви ще са задачите на тези самолети? Ако те видят хора в бедствено положение в морето, ще им спуснат стълба, така ли? За да се качат. Какво ще се направи от страна на самолетите? Частните организации вече са подведени от отговорност. Те не могат да помагат не могат да помагат и на лица като това, което описах. То е на 20 години, на 12 години, извинете. Онова, което прави либийската брегова охрана, пък е в разрез с Женевската конвенция. Какво смятате вие? Господин Серано, каза председателя, последния път, когато говорихме за операция София, медите не бяха насочили своите прожектори към Либия. Сега обаче много се говори за Триполи, това, което се случва около Триполи и много хора ще питат какво ние правим в Средиземно море. Ще привлечем светлината на прожекторите върху себе си. Спасяването ще получи особено внимание. Времето напредна, нашите политики ще бъдат наблюдавани отблизо. Барбара Спинели. президенте, Благодаря, господин председател. Аз бих искала да изразя огромната си тревога от е, промяната в начина по който ще функционира операция София. Отеглянето на корабите в настоящия момент след криминализирането на неправителствените организации, които извършваха издирвателно-спасителни дейности, е един пределно ясен знак. Резултатът му е, че Средиземно море ще бъде лишено от операции за издирване и спасяване. Единствената операция, единствените операции ще бъдат извършвани от Либия, която не съществува като държава. аз мисля, че е престъпно да се повери живота на всички тези хора в лицето на либийците. Много преди тази операция имаше враждебни действия между Хафтар и, и други и опонентите му. Аз мисля, че това решение трябва да се преразгледа, защото то създава впечатлението за баланс на терор, където силата, възпиращата сила е смъртта на мигрантите, т.е. ако загиват мигранти, е постигнато крайното решение. Това е изключително сериозно. Папата каза тъкмо това. Да не се осигурява помощ на давещите се, означава да ги оставиш да загинат. Това е, изглежда, решението на Европа. Каза го папата. Второто, което искам да кажа е, че обосновката за обучението на либийската брегова охрана е, че Либия е сигурна страна. Ако сега казвате, че не е сигурна страна, защо обучавате бреговата охрана? От две години ОНЕ казва, че Либия не е сигурна страна и войната между Хафтар и Сараш потикна е, генералният секретар Готериш е, да посети лагер за задържане на мигранти близо до Триполи. Каза, че е дълбоко разтърсен и каза, че никой не може да каже, че Либия е сигурна страна. Тези мигранти, бежанци са отговорност не само на Либия, а на международната общност. Това го каза генералният секретар на ООН. Той каза, че е, системата не функционира, че трябва да се направи нещо. И това, което искам да кажа е, че това, което се случва в лагерите за задържане, би трябвало да ни да събуди нашата бдителност. и тези хора се използват като пушечно месо, за да се борят срещу Хафтар. Тук има един... Тук се позовавам на един репортаж в Irish Times и след този репортаж за използването на задържаните за военни цели, предизвика Готиериш да направи това изказване, което ви цитирах. Барбара. Колеги, забравих да гледам часовника. Гласуването започва в 4.30. Има още двама колеги, които искат да се изкажат. Майте и Ана Гомеш. И аз говорих, да, спомням си, Биргити, ти искаш думата. Значи по една минута за всички вас и след това ще имаме и възможност за отговор от страна на господин Серано. Биргит, Ана и Майте. Заповядайте. Благодаря. Съвсем накратко. Много неща вече бяха споменати. Притеснявам се, че в парламента по-настояще много говорим за дезинформацията. Чудя се днес трябва ли да говоря за дезинформация. Би трябвало да се удивим от креативните формулировки, които чуме. Вие казвате, че София продължава. Аз не мисля, че продължава. Нещо много по-различно е да се наблюдава от въздуха. Освен това казахте, че повечето от мигрантите са загинали в либийски териториални води. Значи, ако работим с либийците, спасяваме човешки живот. Не, това не е така. Знаем какво се случва в Либия. Мигрантите страдат, те са изтезавани, убивани, поробват ги. Ние не спасяваме човешки животи. Не знам дали бих нарекла всичко това злоупотреба с правата на мигрантите. Интересна формулировка. Когато говорите за организирана престъпност, що се отнася до идването на мигранти в Европейския съюз, ами как да дойдат иначе? Как да дойдат онези хора, които имат нужда от закрила? А когато говорим за презаселване или за нещо друго, аз не виждам разумни цифри, които да бъдат отхвърлени по някакъв начин. Нещо, което може да бъде като основа за това, което ни казвате. Ана за една минута. Благодаря, господин Серано. Обяснете ни защо е взето решение да се замързат по-настоящем плавателните съдове и тяхното използване. Имаме нужда от тях. Това означава ли, че НПО трябва да отидат и да спасяват хора вместо е, хората, които би трябвало да ги правят? Защо да не спрем с тази криминализация на НПО? Аз казах и преди няколко дни на комисията, че НПО не трябва да бъдат е, криминализирани. И не става дума само за нещо нежелано. Трябва да бъде забранено да се криминализират НПО. Това означава ли, че сега като не използваме плавателни съдове, НПО трябва да се намести? Между другото, офанзивата на Хафтар е, има за цел да наруши конференцията, която се подготвя от е, ООН на донорите. Затова и Готиереш отиде там. И тук не става дума само за регионални интереси, битка между Турция, Катар, е, Египет и така нататък. Какво да кажем за ролята на държавите членки? Франция, например, Франция, мисля, че в един лагер с Саудитска Арабия и Египет за Хафтар. Председателя, председателя прекъсва оратора. Имаме гласуване в 4.30. Майте. Няма да отнема много време, само няколко неща. На първо място, в бъдеще много хора биха казали, че са изпълнявали заповеди и нищо друго. И на второ място не би трябвало да третираме хората като животни, а като хора. Стана ясно какво искаш да кажеш, майте. Много емоционални бяха изказванията, не можете да отговорите на всичко. Кажете за онова, върху което падат основните акценти. Благодаря. Разбирам тона и недоволството. Всъщност ние споделяме това недоволство. Няма какво друго да кажа. Ако погледнем положението в Либия, всички могат да са ядосани или най-малкото разстроени. Защото човешки животи са изложени на риск. Няма съмнение. Нека да не се залъгваме. Не можем да кажем, че положението е розово. Трябва да кажа, че решението, което беше взето за удължаването на мандата, беше взето преди всичко това да се случи. И случилото се не беше взето предвид. Освен това, взетото решение е, дава възможност да се преосмисли обратното използване на плавателни съдове, когато е възможно. Когато говорих за замразяване, забравих да спомена, че ако има сериозна нужда от плавателни съдове, те могат да бъдат използвани. На следващо място, ролята и мандата на София беше да се е, спасяват хора, но да се борим. Основната роля беше да се борим основно срещу престъпността. Основната задача не беше да спасяваме хора. Що се отнася до Средземно море, София покрива една пета от спасяванията и това е нещо изключително значимо. Естествено, че трябва да положим всички усилия, за да спасим максимален брой хора. Що се отнася до спасяваното обаче, то е отговорност на центровете за координация за спасяване в морето. Трябва да питате тях какво правят, когато има една лодка в тежко положение. Ако се установи такава лодка, се отправя обаждане към координационния център и координационният център трябва да определи кой носи отговорност за спасяването. Независимо дали ни харесва или не, мигрантите с оглед на последните събития са качвани на салове, изключително негодни за плаване. И ето защо либийската брегова охрана има важна роля при спасяването на тези мигранти. Ние, наред с други обучителни програми. Имаме програма за обучение на либийската брегова охрана, как да действат те ефективно. Естествено, че не одобрявам отношението към мигрантите в Либия. Европейския съюз го е подчертавал неведнъж. Ние работим с МОМ и с ВКБОН, за да променим положението и работим интензивно Положението в Либия го познаваме добре и не мисля, че някой може да е доволен от положението нито преди нападенията на Хафтар, нито в последствие. Да, важно е да се положат всички политически усилия, за да се намери устойчиво решение. Само тогава бихме могли да се справим по-ефективно е, с е, положението на, на мигрантите. Това е. С две думи, господин председател, вие попитахте дали инцидентите, на които ставаме свидетели напоследък, могат да доведат до някои неочаквани събития. Всъщност, може да се стигне както до по-ограничени потоци, така и до промяна на маршрутите на мигрантите не можем да знаем. Естествено ще положим много усилия в рамките на въздушното наблюдение, за да имаме информация за това, което се случва. Разбирам, че решението не е задоволително, но така стоят нещата. Няма какво да се направи. Ще продължим да следим отблизо случващото се и ще положим всички усилия, за да защитим интересите на засегнатите хора, както и да зачитаме принципите на международното право. Благодаря. Благодаря, господин Серано, казва председателя. Обръщам се към онези, които се изказаха. Трябва да водим подобен дебат с някои висши стоящи в СВД. Благодаря на вас, че дойдохте. Благодаря за това, че не обърнахте гръб на нашето искане. Председателството днес не ви подкрепи и вие трябваше да отговаряте сам. Въпреки всичко, ние успяхме да изкажем нашите сериозни тревоги относно случващото се с операция София и случващото се близо до Либия. Това беше наистина от съществено значение. Благодаря за това, че отговорихте. Положението се променя със всеки изминал ден. Вие успяхте да ни дадете вашето становище. Благодаря ви, господин Серано, за отговорите. Уважаеми колеги, гласуването ще бъде след минута-две. Моля да се подготвите. Гласуването ще е само електронно. Казвам го от гледна точка на подгласниците. Ако не го знаеш, ще започнем след минута-две. Благодаря. So, colleagues, if everyone is ready, we can begin the votes. Um, I have to... Колеги, готови ли са всички? Можем да преминем към гласуването. По а, първата точка трябва да прочета уводни думи. Точка 6. предложение за при... Е, решение на приложение на съвета, одобряващо решението на Евроюз за сътрудничество между съдебните системи ем, и по-конкретно между Евроюст и да, ние няма да има, нямахме дебат по темата, затова се налага да прочета бързо за какво става дума. Опростена процедура, потвърдена от е, парламентарната комисия с гласуване миналата седмица, за да може да приключим по темата преди края на мандата. Аз бях потвърден като докладчик в официалното си качество на председател на комисията. На 2 април беше представено това споразумение и всички участници биха били благодарни на парламента за това, че прилага ускорената процедура. Става дума за процедура на допитване. Става дума за продължение на участието на Дания в структурата на Евроюз, Дания в Шенген, Дания а, като участник в инструментите по третия стълб и по-конкретно Европейската заповед за задържане, Дания като част на финансирането на Евроюз има и мерки за защита на данните, по-конкретно по директивата, Европейската полицейска директива и се прилага, прилагат прерогативите на Европейския надзорник за защита на данните и на съда. Аз като докладчик предлагам да дадем потвърждение и да гласуваме днес и да добавим точката за гласуване на последното пленарно заседание. Съгласни ли сте? Моля, гласувайте. Has everyone voted? Anna? Гласуваха ли всички? Изглежда не всички са гласували. Край на гласуването. Приема се 37 гласа за, е, един въздържал се, няма гласове против. И така докладът преминава в пленарна зала. Точка 7 е, е отложена. Става дума за гласуването, свързано с отношенията между Белинето кралство и Европейската общност за ядрена енергия. Точка 8 предотвратяване на разпространяването на терористично съдържание по интернет. Одобряване на проекта доклада. доклада докладчикът е Даниел Далтън. Искаш ли думата? Господин Далтън, заповядайте. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да направя няколко коментара. Първо, нека да благодаря на всички колеги за положения труд и за усилията им да подобрят текста на комисията. Искам да подчертая, че а, твърдо смятам, че а, няма място в мрежата а, на, за терористично съдържание. Но изковаването на компромиси отнема време. Необходимо е да се предостави възможности за демократичен контрол. На Европейската комисия изглежда смята, че който и да било желаещ да измени това предложение, губи времето и губи пари на Google и големите технологични фирми. Европейската комисия не показва достатъчно уважение към е, Европейски парламент. Имаше много тежка кампания на отчерняне на Европейския парламент, провеждана в е, е, издания, които би трябвало да се държат по по-професионален начин. А нашата задача е да разгледаме едно доста сложно предложение за законодателен текст. Именно това сме правили през последните месеци. Получихме това предложение в края на януари. Моят проекто доклад беше готов само няколко дена по-късно. Гласуваме по него на 8 април след две кратки е, отлагания, поискани от всички политически групи, тъй като не бяхме напълно готови да гласуваме текста. Така тече работата в парламента. Това е начинът, по който един парламент си върши работата добре. Така че, моля ви, тук си вършим работата. Никой е, не е подставено лице на големи корпорации в технологичната сфера. Така че предлагам от тук нататък да ни оставите да си вършим работата професионално и се надявам, че сме подготвили добър мандат за бъдещите преговори. Благодаря. Благодаря на докладчика. Колеги, изглежда, че гласуването е малко сложно. Така че бъдете търпеливи, колеги. Ще съобщавам и номера на страницата, но в моя вариант – на списъка за гласуване. Компромис една. по електронен път. Моля ви, проверете дали всички са на лице, седнали ли са на местата си колегите. Моля, гласувайте. Ще задържа гласуването известно време, докато всички вземат местата си. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към 14-та страница, компромис 2. Компромис 2. Ще ви изчакам търпеливо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Триста страница. Мотив 9 от преамбюла. Намерихте ли го? Моля, гласувайте. 89-то изменение към Мотив 9. Гласуваха ли всички? Край на гласуването приема се. Компромисно изменение 3. Страница 31. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването приема се. Компромис 4А на страница 34. Моля, гласувайте. Компромис 4А. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис на изменение 4 на същата страница. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 5. Страница 48. Моля, гласувайте. Компромисно изменение 5. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Страница 51. Компромисно изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 7. Страница 68. Моля, гласувайте компромис 7. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Компромисно изменение 8, страница 73. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 78 страница. Изменение 570. 570 изменение на 78 страница. Моля, гласувайте. Извинявам се, колеги. 570-то изменение и 146-то изменение се гласуват заедно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 9. На същата страница, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 81 страница, компромис 10. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Приема се. Компромис 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис 12, 86 страница. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 88 страница, изменение 683. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? М край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 611. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Е, компромисно изменение 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 14 на страница 93. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 15, страница 95. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 657 на страница 97. 657 до 228 анблок. Не, 657 и 660 по време се председателя. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към изменение 228. И имко 32. Моля, гласувайте. The vote is closed. And that's carried. Край на гласуването приемат се. Компромис 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 18 на страница 109. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се и изменение 715 и 716 също. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Култ 83, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 726. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 734 и имко 123. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 732. Моля, гласувайте. И 733, тъй като са идентични, моля, гласувайте. Приема се. Приложение. Имко 129. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преамбила. Изменение 48. Маля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 49-то изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се култ 3. Не, извинете. Имко 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Куд 3, моля гласувайте. Край на гласуването. Култ 8. Моля, гласувай, гласувайте. Край на гласуването. Имко 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Имко 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 112. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 113. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 206. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 205. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Клуб 28. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 207. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 209. Моля, гласувайте. Край на 209. Гласуваха ли всички? Моля, гласувайте. Отхвърля се. Ще карам по-бавно. 216. Нека да повторим. 210. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 211. Край на гласуването. Имко 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 216 и 217 идентични. Моля, гласувайте. Отхвърля се край, край на гласуване. Не, всъщност 218. Първо по 218. то Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се крайно гласуване по текста, по именно на текста с приятите изменения. Моля, гласувайте. ЕНП е дава знак за гласуване против. Надявам се, че това не е вярно. Край на гласуването. Приема се с 35 гласа за, 1 глас против и 8 въздържали се. Поздравление на докладчика. С това приключихме с гласуването, колеги. Uh, Колеги, предстоят ни още две точки днес. Ако ще останете тук, моля, останете по местата, ако не напуснете тихо залата. Точка 10. Въпрос за писмен отговор към комисията, внесен от София Интвелд закон за защита на данните на Испания, по който политическите партии могат да обработват личните данни на гражданите без тяхно съгласие. Срокът за даване на отговор изтече на 28 януари. Отговорът беше получен на 28 февруари. Госпожа Индвелт ще повдигне, ще зададе въпроса на господин Микол, ръководител на отдел Генерална дирекция Юст. Софи, искаш ли първо ти да обясниш защо зададе въпроса? През ноември, в края на ноември, зададахме въпрос на Европейската комисия за Закон за защита на данните на Испания, по който политическите партии могат да обработват личните данни на гражданите без тяхно съгласие. Въпросът е спешен, като си има предвид, че в Спания предстоят избори в края на месеца, парламентарни избори, а в май месец ще се проведат европейски избори. Получихме отговор от Европейската комисия, в който се казва, че комисията споделя нашето безпокойство. Там в отговора се казва, че комисията ще поиска повече информация от испанските власти и ще обмисли по-нататъчните си действия. Не сме получили допълнителна информация от комисията след отговора от 28 февруари. Междувременно законодателната промяна е оспорена пред испанските съдилища. Разбирам, че съдът е дал на правителството срок от до 2 април за да отговори. След това съдът ще излезе с решение. И след това ще има срок от 30 дни. Но може би Испанския съд би, би трябвало да положи усилия да излезе решение преди парламентарните избори. Доколкото разбирам, Испанския съд отдава голямо значение на този въпрос. И това личи от факта, че въпросът се разглежда от от разширен състав или от пълен състав на съда. Комисията не може да отговаря от името на испанското правителство, но въпросът е изключително важен, защото всички говорят за това, че трябва да направим всичко възможно изборите да са свободни, демократични и прозрачни, за да няма неправомерно влияние. Преди година и половина всички бяха шокирани от разкритията за Кембридж аналитика и начина по който са използвали нашите данни за да манипулират изборите. И е малко странно, че правителството на държава членка приема подобен закон. Той противоречи на всичко срещу за което сме се борили от няколко години. И аз бих искала да знам какво е предприела комисията, е, след като получихме отговор на 28 февруари и също така има ли информация комисията за решението на съда господин Микол. Благодаря, извинения за това, извинения за закъснелия отговор. След като бяхме информирани, тъй като ние получихме въпроса на парламента, но получихме информация за закона на Испания. И по тази причина комисаря Йорова се свърза с, с испанския министр на правосъдието. Впоследствие проведахме разговор с испанския орган за защита на данните, който излезе с, с тълкуване на член 58 на закона на Испания, а именно, че е, тълкуването и приложението трябва да съответстват на Конституцията. Както напомних е, депутатите, междувременно постъпи оплакване от испанския омбудсман – е, което е прието от е, съда. Междувременно продължаваме дискусията с, национални, с испанските национални власти, но очакваме резултата от е, това дело. Ще проведем двустранни срещи с испанските власти в близко бъдеще и ще повдигнем отново този въпрос. В момента ние очакваме да видим какъв ще е изходът от съдебното дело. Благодаря. Софи. Да, благодаря. Само от части съм удовлетворена. Радвам се, че комисията се отнася сериозно към въпроса и че се е свързала с испанските власти. Само, че тук е, възниква проблемът с времето, така че обичайното наблюдение тук не е достатъчно. Изборите ще се проведат след три седмици и да се каже след изборите да, имаше въпрос, имаше проблем, не е, не е примливо. Европейската комисия, разбира се, не е контролен орган по защита на личните данни, но ваша задача е да следите за спазването на европейското право. В конкретния случай времето е от изключително значение. Какво ще направите е, така, че данните да не се използват за манипулиране на изборите? Как ще направите така, че да се премахнат е, опасностите? Данните се използват по време на предизборна кампания, която в момента тече и, евентуал и могат да възникнат неприятни резултати. Какво, какво е предприела комисията като неотложни дейности? Имаме дейностите са в две направления. Първо, нека да поясня, че използването на данни без съгласие не, е, за да не представлява задължително нарушение на правилата за защита на личните данни. Защото тези данни могат да се използват при определени обстоятелства. Споделяме вашето безпокойство по осигуряването на гаранции. Испанските, испански орган за на личните данни са, казват, че са осигурили гаранции и очакват изхода от съдебното дело. В момента Испански орган за защита на личните данни е осигурил, е осигурил гаранции Испанските органи са напълно наясно с безпокойствата, но тъй като в момента тече дело, ние не можем да предприемем нищо. Няма да монополизирам дебата, но аз не смятам, че едно окръжно писмо не е законова гаранция. И разбира се, не можете да се месите в съдебното дело. Можете, но едно от задълженията на комисията е да следи за спазването на европейското право. Така че имате право да предприемате мерки не, в съдебно, не във връзка с съдебното дело, но можете да се обърнете към испанските власти и да им кажете, че вие не спазвате европейското право. Окръжното писмо не е гаранция. Искам да посоча, че ние зададахме въпроса на 22 ноември. Доста отдавна. Е, защо сега трябва да чакаме точно преди изборите, за да се стигне до заключението, че е имало манипулиране на данните или че данните са били използвани за манипулиране на изборите? И последен отговор на комисията. Заповядайте. Нашето послание е че изпитваме безпокойство и това е послание, което сме продали националните испански власти. Това послание е предадено на испанските властове. Е, и разбира се, ние разбира се, имаше и двустранни контакти. Знаем, че това е послание, което е стигнало от най-високо ниво до администрацията. Обсъдили сме го с властите. Права сте, че окръжното писмо не е гаранция, но а, посланието е съдебните власти да се погрижат за спазването на закона. Това са допълнителни гаранции. Не искам да говоря по бюрократичен начин, но факта, че има съдебно дело, трябва, означава, че трябва да изчакаме изхода от съдебното дело. А, майта иска да каже нещо. Съвсем накратко. И ние изпитваме безпокойство. Защитата, която осигурява това окръжно писмо, е много слаба гаранция. Въпросът е изключително чувствителен и рисковете, които съществуват, са многобройни. Така че не можем да сме напълно удовлетворени от това, което ни казвате. Необходимо е, е политич... политическата реакция да бъде много по-категорична, така че испанските власти да не допуснат неблагоприятно въздействие а, върху упражняването на основните а, права. Ти имаш последната дума. предстоят избори. Сега ще, ще обясняваме на гражданите ползата от Европейския съюз. И имаме, работихме по регламента защита на личните данни. Аз бях от докладчите в Сянка. Дълго работихме по този регламент и сега законът не се спазва. Аз разбирам, че вие нищо не можете да промените и мисля, че самите комисари ще трябва да поемат отговорност. Ако комисията не може да направи нищо, когато има опасност от намеса в демокрацията, ако може само да свираме не и да кажем и не ни харесва това, което правите, еми защо тогава приемаме закони? Сега сме в края на мандата, никому не се прави нищо. Толкова ли безотговорно се отнасяме към демокрацията ни? Пет, в залата присъстват петима депутати и водим бюрократичен разговор. Това е особено тревожно. А, шестима сме, казват. И аз искам да си тръгна. Имам друга работа. Да, продължи. Може би можеш да напишеш писмо на комисията и да им кажеш, че не сме доволни от бездействието им. Добре, ще е, имам това предвид, само че става дума за кралство Испания и ще ми създаде трудности. Следващото заседание ще бъде на 11 април в 9 часа. После това ще бъде последното ни заседание. Ми трябва да приключим в един момент. Аз имам друга работа. И така, следващото заседание 11 е април, последното заседание на Либе в този мандат, ако не знаете. Започваме в 9 часа на 11 април. Благодаря ви много.